welcome. Уважаеми колеги, добре дошли на първото заседание на Комисията по економически и парични въпроси. Нека първо приемем дневния ред. Ако няма възражения, сме го приели. Благодаря. Имам едно кратко съобщение за езиковия профил на нашата комисия. Знаете, че съгласно Кодекса за многоязичието има норми относно писмения и устен превод в парламента. Едно от изискванията е нашата комисия, подобно на всички останали, да определи своите езикови профили и редовно да ги актуализира. Управлението на профила е отговорност на секретарията заедно с одобрението на председателя. Секретариатът е представил профили с 12, 16, 20 и 23 езика. Когато се определят залите за нашите заседания, би трябвало да има условия за броя езици, които са ни необходими. Нека ви напомня, че ЕКОН е една от по-големите комисии и обикновено имаме добри зали и набор от преводачески екипи, но от време на време неизбежно ще трябва да се намалява броя на езиците, например за извънредни заседания в Страсбург и Брюксел. Секретариатът ще продължи да оглежда профилите и да ги приема, когато това е необходимо. Сега бих искал да преминем към трета точка. Искам да кажа добре дошла на Елки Кьоних, която е председател на Единия съвет по преструктуриране или СП. Това е първото изслушване през този мандат, организирано в рамките на регламента, който въвежда СП. И също така има споразумение между Европейския парламент и СП по отношение на практическия начин на упражняване на демократичната отчетност. Госпожа Кьоних е при нас. Тя беше тук и на 2 април. Сега представя годишния доклад за 2018 година. Докладът разглежда плановете за преструктуриране на банките в правомощията на СП. Сегашната рамка за преструктуриране, мерките за управление на кризи, както и фонда. Госпожо Кьоних, аз съм сигурен, че ще включите и други теми, като банковия съюз, отговорностите на ЕСП и така нататък. Нямам никакво съмнение, че ще има много интересна размяна на мнения. Заповядайте. Благодаря ви, почитаеми господин председател, почитаеми дами и господа. Първо нека кажа, че много се радвам да присъствам на първото ви заседание на комисията – аз знам, че това е последната седмица преди вакансията и не го очаквах, но нека ви поздравя и вас, господин председател, за резултата. Очаквам да работим заедно по време на мандата, тъй като прозрачността и отчетността за вас е много важна. А за мен вашата работа също е уникална по рода си. Нека започна с един преглед на това, кое, което правим. Ще бъда кратка. Ще очертая областите, в които сме постигнали успех. Накрая ще използвам възможността да разгледам и тези предложения, които за нас са ключови приоритети, както и предизвикателства – но те са важни и за вас и съвета през идния мандат. Освен това, ще спомена годишния доклад. Нямам съмнение, че вие всички сте го прочели и го знаете на Изус, затова няма да навлизам в подробности. Първо, за СП. Създаването на Банковия съюз беше краягален камък в отговора на ЕС на финансовата криза от 2008 година. Този съюз има три стълба Единият от тях е единният надзорен механизъм във Франкфурт, вторият това сме ние, единият механизъм за преструктуриране и съвета и на трето място два е елемента, който се създава общата схема за защита на депозитите на европейските граждани. Тя трябва да се хармонизира. Е СП. се води от директивата за възстановяване и преструктуриране на банките и регламента за единия механизъм за преструктуриране. Ние прилагаме директивата и регламента. Същевременно съветът и комисията работят по нов банков пакет. Той беше въведен в края на миналата година, те първо ще трябва да го внедрим. Ще се върна на нашата работа след малко, но първо искам да се спра на една тема, която не се разбира. Идеята за преструктуриране, най-простичко казано, означава, че когато една банка се натъкне на проблемите, тези проблеми могат да бъдат разрешени ефикасно, с възможно най-малкото отражение върху дънакоплатеца. С други думи, стига вече спасяване на банките, като се ограничава до максимум лошото въздействие върху економиката. Повечето банки следват обичайните процедури за неплатежоспособност. Това са обикновено по-малки банки с по-малко отражение. Като тези процедури се изпълняват така, както при всеки друг бизнес в фалит. Но когато имаме системно важни банки, чието неуспех има отражение върху економиката, тогава се прави изключение. Това е изключение, не правило. И нека подчертая нещо много важно. Преструктурирането не е някаква панацея, която да премахне всички вреди за банката. Просто се намаляват загубите, като има преразпределение на капиталовите, към капиталовите дялове и притежателите на акции, а не обществеността. Това се случи с Банко Популар преди две години. Видяхме, че тази рамка работи. Освен това, 2017 година ние наистина се справихме много успешно с преструктурирането на Банко Популар. Защитихме испанския дънакоплатец. А миналото лято Сигурно се чудите дали всичко е финализирано по този процес. Ще ви кажа не още, защото ние искахме да сме сигурни, че никой кредитор не е изпадна в неплатежоспособност, следователно все още се водят публични изслушвания. Но се надяваме последният етап да бъде приключен до края на текущата година, колкото се може по-скоро. Но на първо място е важно качеството. Второто нещо, което ще кажа за Банко Популар, е, че ние успяхме сега работим по изграждането на единия фонд за преструктуриране. разполагаме с около 33 милиарда. Нашата цел е да стигнем до 1% от гарантираните депозити до 2023 година, като това означава около 60 милиарда и повече. Последната тема, по която сме работили, това са плановете за преструктуриране за всички банкови групи – в нашите правомощия. Ние ще продължим да засиваме и актуализираме тези планове, така че банките да подлежат на преструктуриране. Можете да изчислите сами. Ние сме работили по 109 плана за банкови групи. Сега имаме 127 такива банки и банкови групи но в някои случаи ние броим по два пъти. Например, банка може да е включена към нас, но тя да е филиал и на друга банка, затова така стигаме до 111. По-общо рамката за ЕСП вече малко или много съществува. И сега ние се придвижваме от етапа на разработване на политики към изпълнението. Работим заедно и с националните органи, за да внедрим политиките, за да разработим насоките. Важно е, разбира се, самите банки да положат усилия, така че да подлежат на преструктуриране. Ние имаме своите очаквания, изисквания, налагаме срокове и мерки когато това не проработи, обаче се преминава към процедура за нарушение. Ние не решаваме как трябва да работи една банка, но следваме процедурата. Минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения или МИП се може би най-доброто условие за преструктурирането и рекапитализацията, както и поемането на загубите. Ние Затваряме пролуките една по една. Има и други пречки, обаче групови структури и операции. Обикновено това е честа тема, защото някои групи са много-много сложни и разполагат с много различни единици, така че трябва да се види как да се направят подходящи за преструктуриране – няма достатъчно добри и взаимосвързани системи по ИКТ. Освен това, трябва да има оперативна последователност. Необходимо е да имаме добра база. Ние работим по тази тема, водим се от принципа за прозрачност, комуникация – Мога да говоря дълго по тази тема. Разбира се, ние се опитваме на всяка банкова група да предоставим специфични изисквания. Сегашният цикъл продължава 2018 и 2019 година, след това ще преминем нататък – Правилата могат да се намерят и на нашата веб страница. Виждам, че трябва да говоря още по-бързо, казва ораторката. Разбира се, ние искаме всички банкови групи да разберат по един и същ начин какво означава да подлежат на преструктуриране. Сега нека премина към ежедневната ни работа. Ние трябва да подобрим рамката – има една тема, която е много важна. Трябва да довършим изграждането на Съюза на капиталовите пазари. Имам и много егоистично желание. Би трябвало тези банки да имат необходимия МПИС. Също така би трябвало да използват и други пазари, за да финансират тези минимални изисквания за собствен капитал. Нещо друго, по което работим, свързано с финансовата стабилност, е пакета за намаление на риска. Трябва да има по-добро качество и количество на МЕИПЗ. Освен това, през едните седмици ще видим дали всички разбираме нормите по един и същ начин накрая, но не и по значение. Третия стълб на Банковия съюз трябва да се превърне в реалност. Необходимо е да се намали или премахне различието в националните норми за неплатежоспособност. Трябва най-малкото да има хармонизирани административни процедури за банките, които са в ликвидация или неплатежоспособност. В този контекст ми, позволите, ми позволете да кажа нещо по-амбициозно. Ние трябва много внимателно да разгледаме американския модел на Федералната компания за застраховка на депозитите. Ние имаме нужда от нещо подобно. Това е следващата логическа стъпка – Накрая, ликвидността при преструктурирането също е тема, по която сме говорили преди. Това е голяма празнина в рамката. Тук е необходимо да се даде решителен отговор, което е възможно само ако държавите членки работят заедно, заедно с централните банки и Европейската централна банка като източник на последна възможност ликвидност. Ще спомена и централните контрагенди. Те също бяха в нашата програма и не бива да бъдат забравени. Ще спра до тук, за да не а, взема повече от времето ви. Благодаря. Много ви благодаря за много съдържателното изказване. Хубаво беше това, което казахте, че преструктурирането не е за мнозинството, а за един малък брой Не може да се мисли, че ликвидността е решение, което не води до загуби. Трябва да си дадем сметка, че в нашата система за преструктуриране има някои пропуски. Е много хубаво, че вие се спряхте и на тях. Сега да започнем с нашите оратори. От името на ЕНП Маркос Фербер е първия колега. Имаме слотове по 5 минути. Въпрос-отговор. Ако има време, ще има и последващ въпрос, само ако се придържаме към слота от 5 минути. Благодаря ви, господин председател. Много е хубаво, че се виждаме отново с вас, госпожо Къних. Поздравявам ви е, на тази първа среща с новия състав на нашата комисия в парламента не, не бива да се създава впечатлението, че започваме именно с въпроса за преструктуриране на банките. Хората ще си кажат, когато нямат какво да вършат, почват да преструктурират банки. Не. През последните години обаче възникнаха немалко критични въпроси. Поставям на първо място това, че нямате достатъчно специалисти, и служители и освен това е, стана дума за това, че може да се търси някакъв модел с при който да се мобилизира в по-голяма степен и ЕЦБ и търговските банки. Естествено, е, ЕЦБ е, може да направи много повече по отношение на е, гарантирането на, ликвид... на собствен капитал, на ликвидността. Не всички банки са разработили своите планове за преструктуриране, така че това е нещо, което до сега винаги е било в центъра на критиките. И сега стигам до същинската тема. Какво може да се направи през следващите години? Нека обясня. Едва края на 2018 година приключихме процеса по наемане на персонал, но не започнахме от нищото, просто почти отвоихме служителите си. В момента те са 345, ще стигнем до 400. Както казахме, имаме и нов списък с резервни попълнения на служителите. Така че имаме грижа за служителите, но се работи. Данните се подобриха съществено след 2016 година. Това са данни от ЕЦБ, от националните органи. Човек винаги може да очаква и повече, но принципно имаме много добро сътрудничество плановете за преструктуриране и тяхната пълнота. Както казах и в началото, винаги може да се очаква и повече, но в началото ние бяхме доволни изобщо, че имаме първия набор от такива планове. Междувременно те станаха по-задълбочени и пригодността за преструктуриране е цел, по която се работи непрекъснато и постепенно. Доста постигнахме. Може би не толкова много, колкото исках, но се надявам, че следващия доклад също ще покаже напредък. Никога не съм мислил, че ще има толкова наситени кратки периоди за доклади на Сметната палата. Е, Сполагам се също малко време. Въпросът, е, който най-много ме интересува, бе засегнат още в началото. Е, всички съществени, значими банки ли разполагат вече с планове за преструктуриране? Има две групи, за които ние сме отложили своето решение до някъде, но принципно всички групи имат такива планове. Дали това означава, че лесно ще бъдат обявени за пригодни? Не, някои от тях все още трябва да работят по МИПЗ, по изпълнението, но принципно има напредък при всички. Благодаря, Хонас Фернандес, социалисти и демократи. Добър ден на всички. Първо искам да кажа добре дошла на нашата гостенка. Да се надяваме, че ще продължи да работи все така опорито и ще видим плодовете. Два въпроса. Ясно е, че е необходимо да се завърши Банковия съюз. Вие сама го казахте. Ние също ще работим през следващите месеци по този въпрос. Но ме интересува реформата на механизма и инструмента за ликвидност – също така ме интересува вашето мнение по дискусиите, които текат в съвета. На второ място, е, знаете, че ЕБО работи по позицията за възможността да се намали капитала на инвестициите в софтуер. Интересуваме до каква степен банковите единици може да имат позитивни нетни баланси при процедурата. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на първия ви въпрос. Въпроса за реформата на този договор е в чужди ръце. Нямаме думата ние по него. Ние сме дали идеите си за съответно за предоставянето на резервния механизъм. Държавите членки искат да направят този единен механизъм за преструктуриране, е един механизъм, който да даде ликвидност. Ние не сме част от механизма и до тук мога само да се изкажа. Вторият ви въпрос е по-конкретен. Що се отнася до планирането на преструктуриране, винаги сме надграждали над пруденциалната дефиниция на капитал. Когато трябва да има рекапитализация, то тогава трябва да се следва пруденциалната дефиниция или определение. Дали някои активи ще могат след това да бъдат продадени по време на преструктурирането, тук трябва да се внимава. Трябва да се пусне мост между всичко това, което искаме посредством възстановяване, а то не е свързано толкова с софтуер. Трудно се продава това. А що се отнася до клоновете? Може ли те да бъдат продадени при а, преструктурирането? Или пък това да се използва на етап а, оздравяване, на етап преструктуриране? Тоест, тръгваме от пруденциалното определение. Знам, че има дебат, но в крайна сметка надзорните органи се занимават с този дебат. Thank you. I think... Благодаря ви. Нещо важно за депутатите. Спомена се механизма и резервния механизъм. Еврогрупата даде една разпоредба, която говори за този резервен механизъм, свързан с това да не се променят основните елементи на преструктурирането. Като принцип това е така, но не може да се тълкува като правно ограничение пред правомощията на съзаконодателя по обичайната законодателна процедура за промени противен случай ще има ограничение, свързано с единодушието на механизма на обикновената законодателна процедура. Трябваше да посоча това, тъй като то е политически важно. Трябва да има баланс между намаляването на риска и поемането или споделянето на риска. Това трябва да бъде правно оформено много добре и трябва да се чуе гласа на парламента. Луис Гарикано. Благодаря председателю. Госпожо Кьонинг, благодаря ви за присъствието ви тук. Искам да попитам за ликвидността след преструктурирането. Това е най-голямата пробойна, която все още съществува и може да доведе до паника. Нека да се върнем на юни 17 година и Банко Популар. Казахте, че това е успех, но от друга страна банката сме на час а, от това нещата да изглеждат много по-зле. Сантандер я купи за едно евро точно един час преди това. Не ми се иска да си помислям какво щеше да се случи, ако Сантандер накрая бяха се отказали. Трудно е човек да си представи как щеше да се изиграе тази игра ако това се бе случило. Две години по-късно, ако това примерно беше сряда през юни или юли и ставаше дума за голяма или средно голяма банка с голяма значимост, 140 милиарда или сходна е, средства. Смятаме ли, че бихме могли да избегнем подобна паника сега и да избегнем нещо сходно? за да не се случва този тип преструктурирания в последния момент и с липса на инструмент, който да предостави ликвидност. Какво бихте направили и какво трябва да се направи сега, за да се избегне нещо подобно? Сега имаме един инструмент, с който разполагаме в целия банков съюз, в цяла Европа. И това е инструмент, който се нарича мораториум. Той ни дава два дни. Достатъчни ли са тези два дни? Не, но ни помагат. В случая с Банко Популар нямаше мораториум, така че трябваше да се намери решение, за да може в сряда банката да отвори вратите си. Но сега имаме такъв инструмент, двудневен, поискахме пет, пет е повече от нула или никакви дни, така че имаме стъпка, имаме два дни. Втората част, как оттам насетне, Всички ние, ЕСП, цяла Европа, говорим за рекапитализация на банката и наличност на ликвидност. За съжаление обаче тази ликвидност не се появява в сметките понеделник сутрин. Постоянно казваме, че имаме нужда от някакво решение за ликвидността при преструктурирането. Предложихме едно решение, което ще надгради над първата, първите при загуба, но за да се здобият те от, с ликвидност, тази ликвидност трябва да дойде от централните банки. Сега голямото предизвикателство е Централната банка би ли дала такава ликвидност без обезпечение, а обезпечението от банката трудно ще дойде поради преструктурирането. Винаги съм била оптимист, иначе никога нямаше и да приема този пост, така че се надявам да намерим решение. Обединеното кралство е заложило един инструмент – но той идва с гаранция от хазната на Обединеното кралство. В САЩ има нещо подобно, подобно пак свързано с хазната. Ние, но не само ние, все още сме в процес на разработване на решение. Ако е нужно, разбира се, че ще се намери решение, но не искам да удължавам мораториума. Той е полезен, тъй като дава поне два дни, за да се разрешат нещата. Остават ми и няколко секунди. Още нещо. Симетрията при преструктурирането за разлика от ликвидацията. Случи се и при италианските банки. Има ли достатъчна правна сигурност за това какво би се случило? Кои банки ще се сметнат за достатъчно важни и какъв е критерия. Знаем ли ние какъв е критерият? Съвсем наскоро, поне се надявам това да е така, да сме качили на нашия сайт, а, или ще го качим скоро, поне съм го разписала, един документ за това какво означава оценка на обществената нужда. Ето колегата Кима, значи текстът е качен. Това е един опит да се обясни тази рамка. А втората стъпка е това, което споменах малко по-рано. Когато говорим за ликвидиране, закриване на банка, там има 19 различни сценария. Това е следващата стъпка. Тоест една единна европейска рамка а, за преустановяване работата на банка. И се надяваме тази рамка да е добра, разбира се. Надявам се, когато има криза, тези два дни да се използват разумно, но решението да е на лице още преди такава криза, а не просто да търсим при спешен, при спешен случай спешни решения. Решение за поделяне на риска – да, но не бива да се осложнява процеса. Okay, let's see. Um, Ernest Urtasun. Ernest Urtasun. Do you start or Okay. Him, so, but, uh, no? Uh, okay. It's fine. Sven. Uh... Не, Свен. Добре. Добре дошла от името на Зелените, госпожо Кюник. Имам въпрос, който е свързан с този на Маркус Фербер. Състоянието на плановете за преструктуриране. И по-специално, Европейската сметна палатка не само критикува наличието на такива планове, но и факта, че в процеса на планиране на тези планове няма ясни декларации за това дали банките изобщо могат да бъдат преструктурирани. Може ли да ни кажете за колко банки сега бихте могли официално да кажете, че тези банки са пригодни за преструктуриране? И след това ще ни изпратите ли по-подробна информация за състоянието на разработването на тези планове, както и пречките, които сте преодолели точно посредством това планиране. След това още един въпрос, който идва от вашия годишен доклад. Казвате, че що се отнася до фонда, изпълнението, успеха на инвестициите е съмнителен. Що се отнася до облигациите, имате минус 0.16% възвръщаемост. Що се отнася до кешовите инвестиции, минус 0.4%. Това се дължи, разбира се, и на ставката на ЕЦБ. Тоест, удовлетворени ли сте от успеха на вашите инвестиции? Бихте ли се посъветвала сама себе си да направите такива инвестиции? И как ще подобрите този успех? Госпожо Кьонинг, изглежда не ви харесва много моя въпрос. Мисля, че никой за момента няма нужда да инвестира средства подобно на нас – ние инвестираме така, че да можем бързо да ликвидираме и никой няма да е доволен, ако прави такива инвестиции. Ние спомагаме за паричната политика, като плащаме 0,4% посредствата, които задържаме в кешовите сметки на Централната банка. Обсъждаме с пленома пленума си, които също се занимават с тази стратегия, за това кога точно е подходящия момент за инвестиции. Ако погледнем някои от безопасните активи, минус 0,4, минус 0,4 изглежда добре. Така че много внимателно инвестираме. Имаме най-различни, но много ограничени портфейли с инвестиции и се опитваме да намериме втори партньор, отново Централна банка, който да се занимава с това. Може ли да сме доволни с изпълнението? Не, но мисля, че всеки, който се опитва да инвестира средства и също време да е ликвиден, е в същото състояние. Не съм много доволна, но мисля, че се справяме от друга страна добре. Сега се връщам на първия ви въпрос състоянието на плановете за преструктуриране. Не сме приключили нито един от тези планове с усмихнато личице, което да означава тази банка може да бъде преструктурирана напълно. Не. Казах, че се опитваме да изградим така наречените минимални изисквания МРЕЛ. Тоест, те са заложени, но трябва да се работи и по това имаме ли нужда, имаме ли вече съответните правила, как ще се изпълняват тези решения от националните органи. След това оперативните ни действия, критичните моменти. Това е постепенна работа, по която напредваме. Напреднали сме в някои сфери, по-малко в други. И ще го публикуваме в документ, който се нарича Очаквания към банките. В него казваме, ето по това ще ви измерваме, това са годишните ви цели и по тях ще видим дали сте ги изпълнили. Дали бихме ви изпратили повече? Да, ако ни изпратите въпрос, с удоволствие ще се опитаме да ви отговорим. като обясним различните елементи на пригодността за преструктуриране. Благодаря, Кунерпек. Уважаема госпожо председател, в началото на годината ви изразихте някои опасения за това, че Брексит представлява или би могъл да представлява непосредствена опасност за финансовата стабилност. Междувременно установявате, че не можем да изключим е, известни сътресения и е, краткосрочни е, но напрежение. Е, вие знаете междувременно, че имаше едно удължаване е, на срока, е, съгласно член 50, и още преди Тереза Мей да подаде оставка. Ще ви задам е, два въпроса. Първоначално, е, вие казахте, че Брексит може да представлява и представлява е, на практика непосредствена опасност за финансовата стабилност. Това обаче противоречи на изказванията на Домбровски и на господин Драги от април. И двамата говориха за ужасяващ ефект на а, кризата на несъстоятелност в резултат на Брексит. Това на практика предполага определени програми от страна на Европейската Централна банка и на Банка Фингманд. Бих ви помолил да направите оценка и коментар по тези доста противоречиви изказвания. Смятате ли, че комисарят Домбровски и господин е, Драги на практика е, по-скоро е, подават предупредителни сигнали? Освен това, как оценявате последните събития във връзка с Брексит в Великобритания от гледна точка на финансовата стабилност – Имам предвид не само удължаването до 31 октомври, евентуално и след това оставката на Тереза Мей и много вероятното назначаване на Борис Джонсън на поста министър-председател. Ще се опитам да отговоря накратко на въпроса ми. Ви, Моят коментар бе свързан с работата, която извършихме ние, за да направим така, че банките са пригодни за преструктуриране и какво би означавал Брексит за такъв тип пригодност. Тоест, края на миналата година, третото, четвъртото, три месечие, казахме, че трябва да предупредим банките, че когато са издали облигации по английското право, а много от тях са го направили, в зависимост от изхода от преговорите за Брексит, те вече може да не се смятат за инструмент за минимални изисквания за собствени средства. Работихме в тясно сътрудничество с надзорника и казахме, когато банките трябва да преместят своя европейски бизнес в Европа, какви са нашите очаквания от гледна точка на преструктурирането за да може те е, да започнат да не се създават фиктивни дружества, е, всичко да бъде прехвърлено незабавно, без посредници. От тази гледна точка, дали сме добре подготвени, аз отговорих да, подготвени сме до толкова, доколкото е възможно. Не е тайно, че с отлагането на Брекзит Част от дейността, която бе планирана от банките, се забави. Така че посланието ми днес към банките е няма нужда да бавите, няма причина за това, подгответе се, бъдете добре организирани. Заключението към което продължавам да се придържаме, че не виждам някакъв риск. Но това винаги бе последвано от второ изречение – вторичното въздействие от економическото забавяне на Брекзит е нещо, за което трябва да се внимава. Но финансовите пазари няма да го задействат. Може то, той да бъде засегнат от случващото се е, при вторична вълна. Не мога да тълкувам това, което е казал заместник-председателят Домбровскис или председателят на ЕЦБ, или пък какво са имали предвид или какво не са имали предвид. Благодаря. Деркиан е пинг. Благодаря. Имам един въпрос към госпожа Кюних. Той е свързан с Deutsche Bank. Днес се прави един отчаян опит да се излезе от една много дълга криза – с големи очаквания един проект, който се нарича Кайро. Кога започнаха тези проблеми? Когато се зададе от криза, когато се зададе криза, не трябва ли да се действа или се действа само когато се задава неплатежоспособност? Когато такава голяма банка приближава неплатежоспособност, какво сте готови да направите, тъй като вашият фонд е само 34 милиарда евро. Не коментирам конкретни институции това по правило, но нека кажа, че Deutsche Bank е банка от системно значение в световен мащаб. Правим планиране за тях в случай на преструктуриране, каза го и Маркус Фербер. Надявам се да не се налага да трябва да преструктурираме много банки по време на мандата си, защото солидното планиране прави така, че те сами да разрешават проблемите си. Но има план за преструктуриране, да, за Deutsche Bank. Има и минимални изисквания за собствени средства и подобни такива и ще спра до тук. Ако една банка под наш надзор приближаване неплатежоспособност, то тогава има различни инструменти, които може да използваме, като например разпродажба на бизнес, както при Банко Популар – там имаше и доста така голям късмет, тъй като имаше купувач, който искаше да я закупи. Така че в този случай продадохме банката. Альтернативата, а и в този случай, е, ще се опитаме да почистим загубите и след това да рекапитализираме, като минималните изисквания се превърнат в капитал. Това в нашия жаргон се нарича Open Bank Bail-in – това са различните варианти. Но в крайна сметка минималните изисквания за собствени средства всъщност са отлични, тъй като ви дават възможности за работа. Thank you. Благодаря. Да, ако желаете, имате възможност да зададете допълнителен въпрос. Не, Мартин Ширдеван. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, госпожо Каник, за това, че днес сте тук в нашата комисия и ни информирате за актуалното състояние на работата по преструктурирането на банките. Изпълнението на преструктурирането при някои от банките, особено големите банки, става доста бавно. Интересуваме вашето мнение. Защо се забавя този процес? И освен това, 10 години след финансовата криза, ви определихте е, целта и тя е всъщност е, да е, избегнем спасяване на банките с плати, пари на данакоплатеца, но това е чудесно. Но сега от гледна точка на вашия годишен доклад ви питам, смятате ли, че е, повечето банки в ресора на, вашите, на вашия съвет е, действително са в състояние да се спасяват сами и да изграждат сами е, необходимия собствен капитал. Не трябва ли в някои случаи просто да се намали сложната структура, за да се стигне изобщо до преструктуриране? Има и случаи, в които служителите не са назначени, а вие е, е, проявявате желание за повече служители и настоявате е, за увеличаване на персонала. Защо в крайна сметка не се случва това е, увеличение на персонала и как е, успявате да се справите с намаления състав, с който работите? Нека да започна с последния въпрос. Да, ние работим на един е, пазар, е, на който съществува конкуренция, така че ние се нуждаем от е, разнообразен състав. Необходими са ни хора, които разбират от регулиране, от регулаторна работа, от банкови механизми, изделки. И на практика, е, когато говоря за пазар, на който е, съществува конкуренция, имам предвид това, че се конкурираме и с съда, да кажем, на е, Европейския съюз и с Сметната палата. И загубихме в тази битка конкурентите ни се оказаха по-силни. Независимо от всичко, трябва да кажа, че разполагаме с отлични специалисти, които се справят дори и при тези много тежки условия добре с работата. И аз съм много доволна от тях и съм горден с тях. И още нещо. Е, по втория ви въпрос е, или първия, всъщност ми се струва, че има известно неразбиране. Що се отнася до банките, които не подлежат очевидно на преструктуриране, ние нямаме амбиции. Когато нещата са твърде комплексно изградени, естествено преструктурирането върви трудно и бавно. Въпросът е как да се намали тази комплексност на структурата. Точно по тази причина издаваме определени насоки, но изпълнението се бави, да, бави се включително и по чисто технически причини. Информационните технологии се развиват бавно. нещата биха могли да вървят много по-бързо с натискането на едно копче. Изпълнението на мерките вие говорихте за колебливост и за бавно изпълнение на мерките. Да, ние в никакъв случай, естествено, не желаем да прибързваме. желанието ни е при всички положения да дадем и достатъчно време на банките, за да изпълнят на практика, да реализират мерките. В противен случай бихме ги тласнали в криза. Лидия Перейра. Добър ден. Благодаря, госпожо Къних, за това, че се срещате с нас днес. Няколко въпроса във връзка с казаното от вас. Завършване на пазара на, капи... на Съюза на капиталовите пазари. Да, забелязваме. Освен това, е, е, забавене не само в е, този процес, но и в, изобщо в развитието на економиката. Страни като Италия, Португалия са пример за това как банка, Европейската централна банка, Международния валутен фонд е, е, се опитват да решат проблемите с е, държавния дълг и с банките, които изпитват затруднения. Трябва отново да подчертая, че държавният дълг не е част от моя портфел. Но аз мисля, че в, по отношение на банките, а и цялостното развитие на европейските държави има напредък. Задачата на банките в момента е да бъдат достатъчно внимателни и същевременно активни, така че да се използват максимално възможностите на единния механизъм за стабилност и да се изчистват лошите дългове и задължения. Да, благодаря. Е, искате ли да задавате допълнителни въпроси? Не. Е, тогава преминаваме към Били Келахър. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, госпожо Кених. Е, ще ви напомня за Белаут е, в Ирландия по време на финансовата криза и е, същевременно за някои аналогии с е, някои от другите държави членки. Когато има ликвидни проблеми на банката, вие нямате достатъчно възможност за отделяне на лошите части, така да се каже, или на лошите активи. Какво можете да направите в такъв случай? Националното правителство на практика е призвано в този случай да действа. И през 2010 година преживяхме нещо подобно, не само в Ирландия, но и в Ирландия в рамките на еврозоната. Също имаше такива случаи. В някои случаи са безпокоя от е, това, че пруденциалните задължения по отношение на банките очевидно бавно е, се разработват е, и Съществуват немалко различия по отношение на ипотечните кредити, на лихвите върху ипотечни кредити, което в някои случаи е, може да доведе до сериозен дисбаланс и той да се отрази на бизнеса навсякъде. Е, е, вие споменахте едно, един документ, който се отнася най-вече до единния механизъм за стабилност, а не за нас. Да, действително. Ликвидните кризи могат много бързо да се развиват. И също времено, обикновено в основата на тези кризи на ликвидност лежи, така да се каже, опасността от несъстоятелност или изпадането в несъстоятелност или обратно при всички положения, там където проблемите ескалират, ние се включваме, работим заедно, наблюдаваме банките и възможно е да оценката ми да е нереалистична, но ми се струва, че е, превентивните действия ще ни дадат възможност за е, една система за ранно предупреждение е, при първите симптоми на кризата. В контекста на банките, да кажем, при неуравновесенност на баланса и неблагоприятно развитие, естествено се наблюдават едни изкривявания. Е, е, Марио Драги говори за монополни изкривявания е, и именно това се отразява и на гражданите, на потребителите. Става дума за, да кажем, страни като Германия, Португалия, Белгия. Има ли е, е, опасност, според вас, е, от проистичаща от банките, които не са включени в, така да се каже, обичайната на, процедура за надзор и те, които могат да доведат до кризи. Не става дума за въпрос, който всъщност може да се реши от е, органа по преструктурирането от нас. Става дума за е, редица мерки, които трябва да се вземат на друго равнище за защита на данакоплаците. Въпросът е много по-широк. Естествено, тук става дума за аспекти на надзора, аспекти на, свързани с съюза на е, капиталовите пазари и е, с е, така, поведението. Анкор Лалюк. Благодаря ви, госпожо. Много ви благодаря, че сте с нас. Ето този следобед говорихме за економическите реалности. През последните дни виждаме какво се случва с Deutsche Bank. Тя е много важна в тъй наречения shadow banking, паралелното банкиране – но знае много добре какво се случи при финансовата криза 2008 година и последиците от това сенчесто банкиране, което имаше ендемично отражение върху банките. Трябва да имаме предвид какво се случи с тези паралелни банкови системи. Става дума за 52 милиарда по последните оценки. Това е цифрата само за Европа, за една банкова система, създала банкова криза и финансова криза. Ние имаме проблем с липсата на прозрачност, от тук и риска за ликвидността, който се превръща в един безконечен риск, системен риск. От тук и моят въпрос. Ще можете ли да изпълните успешно задачата си, без да имате достъп до всички тези видове банкови системи? Има един пакет – който е не банков, до който вие нямате достъп. Ще можете ли да изпълните своите задължения и как ще се справите с тази липса на прозрачност при плановете за преструктуриране? Не трябва ли да се помисли за законодателно предложение в тази насока за регулиране на паралелната банкова система? Микрофон за оратора. Да, паралелната банкиране а, а, не е отделна група, така да се каже, в рамките на моя портфел. Това е, е във всеки случай не въпрос, с който занимаваме ние в съвета за преструктуриране. Това е по-скоро е, въпрос свързан с ФСП, е, е, но Правилата би трябвало да са същите. Има правила за гарантиране на депозитите, има правила за определени правила, които трябва да се спазват, но на практика централните контрагенти е, е, са, така да се каже, е, също част от паралелното банкиране. Е, клиринговите членове е, на е, централните контрагенти е, в момента могат да се разглеждат именно и като част от е, тази е, сенчеста банкова система. В никакъв случай вашия парламент, според мен, не би трябвало да забравя именно този момент. Той малко поизостана е, в последните години, но трябва да бъде коригиран. Маркус Фербер. Да, благодаря. С банковия пакет се поставиха нови изисквания по отношение на разкриването на е, определени е, данни, но по отношение на плановете за реконструиране няма, е, реконструиране няма такива е, изисквания което може в крайна сметка да доведе до затруднения. В САЩ съществуват определени прагове по отношение на публикуването на информацията Органа за финансова стабилност е, също е, се занима с този въпрос. Е, в последно време ще ви помоля за коментар по тези въпроси. Прозрачността по отношение на плановете за преструктуриране, доколкото пълната прозрачност е подходяща и в кои случаи. Това е труден въпрос. А, да, това действително е труден въпрос. Ето, че е, дори е, промених езика неволно. Не, не, но опитвам се да е, говоря на английски по тази тема. Маркус, напълно съм съгласна, че че би трябвало да гарантираме прозрачност във връзка с това доколко банката подлежи на преструктуриране. Естествено, е, тази степен е, е, на преструктуриране или на възможност за преструктуриране представлява определен риск и информацията може да бъде полезна, естествено, за всеки. Бенка Фигунд съобщи наскоро, че ще направят оценка на банките е, от гледна точка на това доколко те подлежат на преструктуриране и ще публикуват тази информация. Това е интересна идея, според мен. И освен това, швейцарския регулатор съобщи, съобщи наскоро, че по същия начин всъщност правят оценка, така да се каже, на банките, като се започва от най-стабилната и оттам нататък вече с някакви проценти се определят степените. Докато се стигне до нула, надявам се, че нулеви банки няма да има. Е, но при всички положения е, е, очакваме все още това, което Bank of England, of England съобщи, че ще направи публикуване на информацията за оценката. Ойро Хейнелаума има думата. Благодаря ви, госпожо Кьоник, за изчерпателното изказване. Ja tässä mielessä teille ние вече имаме опит с вашата дейност, от тук и двата ми въпроса. На първо място, като говорим за сътрудничество между различните институции и Централната банка, разбира се, без да забравяме националните органи. Знаем, че за да има успех вашата работа, трябва да има такова тясно и плодотворно сътрудничество. Бих искал да знам какво мислите вие. Дали това сътрудничество е достатъчно добро? И още един въпрос – Аз слушах какво се каза за ликвидността. Очевидно това е въпрос с много голямо значение, защото искаме системите да работят добре. Централната банка, разбира се, ще има своята роля при контрола на ликвидността, но какво мислите вие за ролята на ЕЦБ? Възможно ли е тя да има една по-голяма роля при ликвидността, например като гарант? Ще се опитам да отговоря. Сътрудничеството между ЕЦБ, механизма за стабилност, комисията, националните органи за преструктуриране, които са част от механизма за преструктуриране, но също така и националните надзорни органи. Това сътрудничество е добро. Ако понякога не работи, това е заради някакъв проблем от лично естество и той може да бъде разрешен. Но в повечето случаи работи. Що се отнася до ликвидността, мога да кажа, че тук сме вече на много добър път. Централните банки, банки разбира се, са важни, но разбира се и ЕЦБ може да има своята роля, макар и ограничена. Когато говорим за ликвидност, трябва да имаме предвид а, системно важните, световно важните, свързани банки, техните системи за ликвидност може би няма да бъдат достатъчни, но тук може да се използва единия фонд за преструктуриране и той да предостави гаранция на Централната банка, например. От тук обаче е въпросът колко голяма трябва да е гаранцията, дали това ще е само първи транш – всички тези дискусии продължават и, както казах, аз съм оптимист. Мисля, че ще намерим разумно решение. Едно нещо е ясно, обаче самият фонд или механизъм за подкрепа не може да бъде единственото решение, защото това не е някакъв бездънен чувал с пари. По-скоро ние търсим нисъм риск, Имаме преструктурирана банка, която се рекапитализира, следователно би трябвало да има ограничена експозиция за ликвидност. Благодаря, господин Ернест Уртасун. Благодаря ви, госпожо Кьоник. Връщаме се на плановете за преструктуриране. Доколкото разбираме, има законово изискване – да се проведе проверка за пригодност за преструктуриране, за да се признае плана. Интересуваме дали тези оценки се правят в момента, дали има завършени такива оценки и дали може да се каже, че при която и да било от тези институции, където е проведена оценка, са отпаднали пречките за пригодност за преструктуриране. И второто пак във връзка с годишния ви доклад, вие казвате, че методиката за това възможно да има проблеми или не, вече е разработена. Интересуваме дали сте намерили някакви разлики между вашата методика и тази на ЕЦБ. Започвам с втория ви въпрос. Ние имаме собствена методология, ЕЦБ има тяхната, за да се определи вероятността за изпадане в несъстоятелност, но трябва да признаем, че ЕЦБ като цяло като има повече информация за банката, тя е по-близко до банката. Затова за нас най-важното е, когато има трудности, да имаме максимално обемна информация. Не мисля, че има разлика в методиката или това, което проверява ЕЦБ и което ние проверяваме. Винаги в крайна сметка се търси баланс, защото ние не искаме да предприемаме действие твърде рано, когато има неяснота или твърде късно, когато това е твърде скъпо но краткият ми отговор, методиките на ЕЦБ и нашата методика са сравними и сходни. По втория въпрос за пригодността за преструктуриране, аз вече го казах, ние сме обърнали внимание на някои от тези проблеми, но не мисля, че бих поставила усмихнато личице, до която и да било банка и да каже, ето тя вече е готова за преструктуриране. Обещавам на Свел Гиго, от когато из... ни изпрати въпрос, ще му дадем по-изчерпателен отговор. Благодаря, Гунер Бек. Уважаема госпожо председател, вие <clears throat> Казахте, че сте оптимист по отношение на бъдещото развитие на банките и тяхното преструктуриране в бъдеще без да се мобилизират парите на дънакоплаците. Дали обаче това не е заблуда? Единият съвет за преструктуриране събира естествено вноски е, от банките, но тези, тези пари всъщност пак се плащат чрез е, таксите от е, гражданите, от клиентите на банките. И отново гражданите на практика, да накопаците ще плащат за банките, ако се мобилизират средствата във фонда за преструктуриране. Така че е, в този случай наблюдавам нещо друго. Авансово, да кажем, се изтеглят пари от е, дъркопаците е, чрез таксите за банковите услуги. България и Харватия предстои да се включват в банковия съюз, но дали това не представлява риск? Е, при тях е, е, спестяванията и резервите са доста ниски, така че процента резерва и гаранционните фондове за депозити са на доста ниско равнище. Не, не рискуваме ли твърде много в крайна сметка? Е, приемайки по този начин в Банковия съюз и България и Харватия, е, защото това ще означава, че германските дънакоплатци, както и дънакоплатците в другите държави от Европейския съюз, които са с по-висок процент на гарантиране, е, ще плащат за грешките на български и харватски банки. Нека обясня. Фонда се финансира от индустрията. Индустрията, разбира се, използва своите приходи за това. които постъпват от обичайната дейност. От тук следва, че не може да се каже, че вложителите навсякъде в крайна сметка спасяват банките – или вложителите и данакоплаците. Това е твърде крайно твърдение. Аз ви казах и в началото, че може би ще има две нови страни, България и Хърватия, които ще се присъединят към Банковия съюз. Те ще трябва да вложат в единия фонд за преструктуриране средства натрупани в собствените им ресурси. Така те ще станат част от механизма и ще имат същите права и задължения като всеки друг член. Но единия фонд за преструктуриране и това трябва да се запомни за нас е последната възможна мярка. Банката първо трябва да се опита да покрие загубите, като използва своите акционери. За да има достъп до фонда, трябва 8% от всички пасиви на банката да бъдат покрити, което е един доста солиден марш като изискване за достъп до фонда. Благодаря, Фабио Масио Касталдо. Благодаря, госпожо Кьоник. По време на предишния мандат, както казахте по-рано, ние гласувахме един текст заедно съвета по а, банковия съвет. А, въвеждат се тези минимални изисквания за собствени изисквания. Става дума за директивата за възстановяване на преструктуриране на банките. Споменахте го многократно. Нека задам няколко въпроса. На първо място, имате ли намерение да проверите минималните изисквания в различните модели банки, в различните държави на базата на директивата и всички нива на подчиняемост там на дълговете. Има различни проучвания, включително на ЕПА, на Италианската банка. Новите изисквания, се казва, ще окажат асиметрично въздействие върху отделните системи, различните бизнес модели, като може да има отрицателно въздействие върху наличността на кредити. Как ще вземете предвид това негативно въздействие, както и спазване на принципа на пропорционалност, що се отнася до тези минимални изисквания? След това говорихте за целеви минимални изисквания за собствени средства, какво ще стане за малките банки и експозициите с, при ликвидността и експозицията извън а, баланса. Както знаете, много банки са много изложени към Level 2 и Level 3 инструменти, които много трудно се преценяват и рисковете се подценяват в you. Благодаря ви. Въздействието на промените в нормите върху различните банкови модели в различните държави ще бъде оценено. В момента аз разглеждам изпълнението на, но, на, на новия пакет. Тук се обхващат данните, които се анализират ежегодно. 2008 година ние оповестихме своите политики, сега ще видим как различните решения се отразяват на пазара. Но в крайна сметка ние сме тези, които трябва да изпълняват съответната законодателна рамка. Това е пътят напред. Пенка Виталия, не знам за това проучване, може би съм го пропуснала, но това е нещо различно от въздействието на минималните изисквания. От една страна имаме банки, които нямат достъп до финансовите пазари. При тях е много трудно да натрупват необходимото за минималните изисквания и се работи стъпка по стъпка. След това има клиринг, но имаме различни видове банки, например банки, които са най-вече финансирани от депозитите. Те може да не разполагат с банкови облигации. В този случай е необходимо да се помисли за нивата на минималните изисквания, но има и различни стратегии за преструктуриране. Например, при някои банки стратегията за преструктуриране означава не цялостна рекапитализация на банката, а, например, трансфери на средства. Много са факторите, които се разглеждат и ние го правим, за да подходим пропорционално. Вие споменахте ликвидацията. Ако няма обществен интерес в преструктурирането, а по-скоро се следва процедурата на неплатежоспособност, съгласно националните норми, тогава не възниква въпроса с минималните изисквания. И накрая, на второ ниво има три вида активи. Има активи, които са ограничени. Това е неликвидния пазар и той трябва да се моделира. Задача, която се наблюдава много внимателно съгласно нашите задължения. Ние вземаме този фактор под внимание, когато решаваме как да се направи разделянето, как да се ликвидират различните портфели. Така че това също е тема, но тук работим заедно с единия надзорен механизъм. И последното изказване Джейк Пю. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате време точно накрая. Много съм ви признателен. Искам да повдигна няколко въпроса. Имаше коментар за все по-нарастващата вероятност за Брекзит без споразумение. Може би вие знаете по-добре от нас, британците, но имате централния контрагент в Лондон, когато ЕЦБ определяше задължителните инструменти, особено при липса на споразумение и преференциалното третиране на европейските правителствени облигации. Трябва да се има предвид, че това би довело до премахване на нулево претегления риск за капиталови цели. Като се имат предвид централните контрагенти в Обединеното кралство с клиринг на слоповете и тези инициативи са в агенцията. Това, разбира се, е много важно за изискванията, но също така и за експозициите при централните контрагенти. Така че вие говорихте за това в началото, но ме интересува какво ще е отражението върху контрагентите, ако имаме Брекзит без поразумение. Нека кажа, че това, което казах за централните контрагенти не беше свързано с Брекзит, а по-скоро за това, че контрагентите са в сърцевината на финансовата архитектура и затова трябва да ги имаме предвид. По отношение на Брекзит с или без споразумение, то трябва да кажа, че ние работим много добре с британските органи, Банка в Ингланд, Работим с нашите американски колеги. Надявам се, че това ще продължи и че това, което сме създали, ще ни позволи да решим проблемите. Разбира се, вие може да кажете, добре, но какво става при тъй наречените haircuts? Аз бих казала, че ще се опитаме да намерим начин за гладко излизане, а не увеличаване на сложността. Благодаря. С това приключваме това толкова интересно изслушване. Благодаря на Елке Кьоник. Благодаря, че отговори на тези въпроси, които не винаги бяха лесни. Ще продължим този диалог. Благодаря. Приключваме с тази точка. Uh, Продължавам нататък. Общия бюджет на Съюза за 2020 година. Както знаете, имаме становище на ЕКОН, както и изменения – Колеги, Please. моля ви. Не сме приключили заседанието. Както казах, бюджета. Както най-вероятно знаете, той се съсредоточава върху изключително важната тема за нас. Тя е надзора – Давам думата на господин Моресан. Заповядайте. Благодаря, председателю. Добър ден, колеги. Това е началото на мандата и затова желая на колегите успех при изпълнение на техните задължения този мандат. И така обсъждаме становището на нашата комисия към бюджета на Съюза за 2020 година. Най-вероятно знаете, това е последната година от МФР 2014-2020 е година. Винаги в началото на една многогодишна финансова рамка трябва да настояваме пред държавите членки в съвета да поемат парите, които са на тяхно разположение, а последната година на МФР обикновено трябва да настояваме пред държавите членки в съвета да разплатят средствата, които са ползвали. В началото на рамката държавите членки никога не са готови да освоят средствата, които им предоставяме. И има забавяния. А пък последната година на тази рамка те са увеличили възможността за освояване – вече има добри програми, зрели програми, качествени програми, но пък трябва и да се разплатят е, съответните задължения. И сега голямото предизвикателство ще бъде Съюзът да може да изпълни своите задължения и да плати сметките или сметките си. Тъй като това е сигнала, който искаме да изпратим на предприятия, на граждани. Не искаме да се окаже, че Съюза не може да си плати това, което е обещал. Трябва да се внимава много с увеличенията, които искаме. Поради тази причина, като парламент, трябва да бъдем единни пред съвета. И по-специално, когато съветът предлага неоправдани съкръщения на бюджета, защото той иска да намали средствата, които трябва да върне или да плати в бюджета. Нека да ви кажа нещо за бюджета до година и след това, както каза председателя, по-специално това, което ни интересува, а то е така наречените ЕСА или органите за надзор. Проекто бюджета за до година всъщност е увеличаване в абсолютна стойност с проекта от миналата година, но относително това е едно намаление във връзка с е, БНП на Съюза миналата година. Той бе 1.00% от БНП на Съюза, сега е 1.99%. Тоест, сравнение с брутния национален доход, това е намаление. Тоест много са притиснати, и стегнати нещата. Но пък съвета прави допълнителни съкръщения. Нека ви дам пример. Съветът прави най-голямо урязване по ред 1А, а този ред трябва да финансира инфраструктура, новаторство и така нататък. Всичко това, което укрепва економиката. Тоест, предлагат се съкръщение от 400 милиона по Хоризонт 2020 година, програмата за научно-изследователска дейност, 200 милиона съкръщение за механизма за свързване на Европа, големите инфраструктурни проекти, които са ни нужни. Съветът предлага също 160 милиона да бъдат съкратени от инициативата за заето сред младите хора. Това са мерки, които ние тук в парламента винаги сме защитавали, особено за младежката инициатива последно последните години. Съветът и ние, парламента, сме съгласни, че искаме силна економика, искаме да подкрепим МСП, да инвестираме в новаторство и така нататък. И след тези думи, ние парламента сме готови да увеличим сумите. Там, където е оправдано. Казах, че трябва да бъдем а, много внимателни с увеличаването на бюджета, тъй като средствата не са много, но ние изпълняваме обещанията си и сме готови да финансираме повече там, където е нужно. Съветът иска намаления или съкръщения, което е притеснително. За това, що се отнася до бюджетните изменения, аз бих направил следните. Съветът предлага намаление с 90 милиона евро на фонда ЕФСИ за гаранция. Това е неоправдано. Вярвам на Европейската комисия, която казва колко пари са нужни за ЕФСИ. Затова предлагам да върнем сумата, каквато е записана в проекто бюджета, не е по-висока. Същото се отнася за SRSP, програмата за структурни реформи, където съвета предлага да я намали с 25 милиона евро, а това са инструменти, финансови средства, които ще насърчат структурните реформи в държавите членки и ще подкрепят държави, които правят структурни а, промени. Ние винаги сме го защитавали като парламент. Затова смятам, че трябва да се отхвърли това програмата за подпомагане на структурни реформи и да върнем сумата така, както е предложена от комисията в проекто бюджета. След това съветът е, иска да уреже бюджета на следните генерални дирекции, които са важни за нашата дейност. DG ECFIN, DG Competition, DG Taxut, DG FISMA и DG Estat. Това, което е интересно, е, че средствата, които се урязват, са същите като на другите дирекции – т.е. не почиват решенията на ниво политика. А са стигнали до някакво заключение и сега си търсят оправданията. т.е. искат да изтискат лимона, да намалят средствата в бюджета и просто орязват едни и същи суми за всички генерални дирекции. Не бива да позволяваме това да се случи. Бюджета не е просто счетоводно упражнение, не е това е инструмент за постигане на политики на Съюза. Затова тези съкръщения са неоправдани при тези дирекции. Смятам, че трябва да се, върнат, да се върне всичко на нивото на проекто бюджета, предложен от комисията. Пилотни проекти и подготвителни действия. При тях 2018 година, когато бях общ докладчик за бюджета от името на парламент и комисията по бюджет, предложих да се направи следното. Да се подкрепят пилотните проекти, на колегите, подготвителните действия също, които са получили А и Б от Европейската комисия като оценка. Знаете, че ние имаме право на пилотни проекти, подготвителни действия и след това комисията ги оценява. А означава, че това е идеален проект, може да се прилага без проблеми. Б означава, че този пилотен проект е добър, може с малки изменения да се изпълни. С и Д означават, че пилотният проект не може да бъде изпълнен или вече е включен от проектите на, в проектите на комисията. Затова предлагам, колеги, да направим така, както и последните две години. Тоест да подкрепим пилотните проекти, които са получили от комисията оценка А или Б. Ето комисията е казала, че това са добри предложения и могат да бъдат финансирани. В заключение, председателю, и така наречените ЕЗА, европейски надзорни органи. Искаме добро финансиране на тези органи. Тези органи за надзор трябва да се съсредоточат също така върху задачите, които са им определени от законодателя. Ние винаги сме настоявали на това и след като се консултирах с е, докладчика за агенциите в парламента, смятам, че финансирането, което предлага комисията за тези органи е добро и за това трябва да се защити проекто бюджета. Това е, председателю. Ние искаме изпълнение на е, всички цели, които сме си заложили. Що се отнася до сроковете, преди да излезем във вакансия до 25 юли, все още имаме време за изменения по становището. След това ще го гласуваме в началото на септември това становище. Колегите могат вече да направят бюджетни изменения и в края на септември Комисията по бюджет ще гласува по всички тези изменения. Thank you, Благодаря. Изпълнихте и моята задача, като обявихте сроковете. Трябва да приключим до 5 часа, както знаете. Напълно подкрепям да се върнат а, предложението от проекто бюджета, тъй като предложенията на съвета са напълно неприемливи. От една страна имаме законодателство, което дава задачи на генерални дирекции, на агенция, след това и морязваме средствата за постигането на тези цели. Надявам се нашата комисия да действа единно, е, така както го очерта ти, независимо от конкретните подробности. Хуанес Фернандес. Благодаря, председателю. Поздравявам господин Морешан, докладчикът за неговата чернова. Надявам се да започнем да ви работим по бюджета за 2020. Бюджетът е едно от основните ни, един от основните ни инструменти. При предишния мандат моята група винаги е казвала, че средствата, които отиват за борба срещу данъчните измами, са една инвестиция. Затова е важно там да има средства, защото така ще се съберат повече средства, които да, да, да отидат за европейски действия и да се осигурят услуги на обществото. Поради тази причина, заедно с Зелените и с групата Обнови, предлагаме обсерватория за данъците в Европейски съюз. Независима обсерватория, която да дава независими данни, оценки, за да може изготвящите политики да имат солидни данни. Призоваваме другите групи да подкрепят тази инициатива, но най-вече това, ще, това е действие за гражданите. Също така, средствата към надзорните органи трябва да бъдат повишени. Миналата година Съюза реши да увеличи техните задължения и да подобри структурата и управлението на тези надзорници при банкирането, финансовите пазари, осигури... Е, ценните книжа и така нататък. Ние искаме засилване на надзорната рамка, що се отнася до борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма – когато имаш добри намерения, са ти нужни и средства, иначе си остават добри намерения. Надявам се, докладчикът и докладчиците в сянка ще направят така, че този бюджет да взема предвид исканията на гражданите за бюджет, който да насърчава устойчиви действия, които са приобщаващи. Благодаря. Thank you. Uh, аз благодаря, Луис Гарикано. Благодаря. Поздравление на докладчика за отличната работа, която е свършил. Чудесен доклад. Ние сме съгласни, че приоритетите на Съюза и приоритетите на групата трябва да получат достатъчно средства. Ние държим на модернизиране на европейската економика, борба с финансовите престъпления – Климатичните изменения също са важни и нужни са средства за всичко това. Нужно е адекватно финансиране на надзорните органи. И по-специално искаме една агенция да се създаде за борба с изпирането на пари и финансовите нередности. Надявам се да има средства за такава. Накрая говорихте за сроковете. Всички сме нови членове и сроковете, които се дава за изменение, е много кратко. Гласуването е чак септември. Няма ли някаква гъвкавост по сроковете, която може да се предостави или е невъзможно? Проверявам. Ще ви отговоря. Свен Гиголта. Благодаря. Благодаря ви за доклада. То е една отлична основа за нашите разисквания. Не искам да повтарям другите. Що се отнася до бюджета на надзорните органи, трябва да се възползваме от това становище, за да кажем ясно, че гледаме сериозно на това. Когато члена на банковия орган стъпи в длъжност, каза, че със средствата, които е получил, органът няма да може да изпълни задачите си на борба с изпирането на пари. Трябва да се гледа сериозно на такъв тип думи. И като погледнем бюджета на тези надзорни органи, трябва да се възползваме от това становище, за да преодолем този проблем. След това има възможности за подобряване на средствата или разхозването на средствата при Евростат. Това е дългосрочен проблем. Председателю, знаете, че го обсъждахме това надълго и на широко в рамките на вашия доклад. Много средства отиват за Евростат. Те извършват наистина много важна дейност, но данните пристигат тук по един недостатъчно добър начин, бих казал лош. Когато някой се опита да разбере къде отиват средствата, той се отказва, тъй като е много трудно. Трябва да направим така, че техния вебсайт да стане много по-пригоден за ползване. Един обикновен студент, ученик трябва да може да използва данните, без да се налага да е завършил магистратура по статистика. Така че е, се надявам там нещата да се подобрят. Има и е, бюджет за комуникация за еврозоната. Много често ни се задават критични въпроси за функционирането на еврото или ние сме обект на такива въпроси. Надявам се с бюджета да се постигне повече, поне по-голяма подробност или да ни се представят аргументи, които да могат да, могат да бъдат лесно обяснени. В предишния мандат говорихме много за счетоводните органи, имаше много резолюции на парламента, имаше положително развитие при някои от тях – при някои обаче нямаше. Например, с IISB нещата не изглеждат добре. Все още е, има искания от парламента, които не са били удовлетворени. Затова смятам, че трябва с някои символични суми да бъдат оставени в резерв, за да може да бъдат принудени тези агенции или органи да бъдат по-подотчетни по принципа на демокрацията. Гунербек. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин докладчик, за много ясно изразеното становище. Ще направя три е, бележки. В е, нашата парламентарна група съществува нещо като а, интелектуална резистентност а, по отношение на разбирането, че хармонизацията непременно трябва да води до подобряване. Разбирам, че не ви е приятно да чуете това, но ние смятаме, че не хармонизацията, а, а свободното взаимодействие в рамките на една свободна конкуренция води към напредък надзора върху макроекономическата политика на Европейския съюз и държавите членки. Това е, така да се каже, в центъра на вашето становище. Ще напомня, че договорите за функционирането на Европейския съюз и за функционирането на институциите предполагат не непременно надзор, а по-скоро споделени правомощия или е, е, да кажем някаква друга, е, форма на правомощия и компетентност, но във всеки случай не е непременно повсеместен надзор. И още нещо. Вие смятате, че определени ресори трябва да бъдат обезпечени в достатъчна степен със средства. Държавите членки във всеки случай е, имат, е, разполагат с субсидиарност и е, именно този вид така, надзор и настояване няма място тук. Благодаря ви за творческия подход към договорите и наистина това е първи член от първи до шести също. след това член пети. Економическата политика не е, е компетентност, която е субсидиарна, а е компетентност, която е споделена, т.е. при нея има координация. Това е един интересен дебат, който обаче няма да проведем днес. Дерекян Епник. Благодаря председателю и благодаря на докладчика за неговото проекто становище. Мога да подкрепя че са нужни реформи и високи, висококачествени инвестиции. ЕКРЕ държи на това. Но, както винаги, важни са друг подробностите. ЕКРЕ държи е, на това е, да има рационализация на всяко едно на бюджета. Отчетността при бюджета също е изключително важна, ако искаме резултат за нашите граждани и истинска рентабилност. Що се нас до тези надзорни органи? Да, има нови задачи, които са им дадени при прегледа, което оказва своето въздействие върху бюджета. Имайки предвид колко прибързано се стигна до крайно споразумение, ЕКР иска да се наблюдава изпъл... внимателно изпълнението на тези задачи. Тези органи трябва да бъдат подотчетни пред нас. Радвам се, че докладчикът е включен предложението на съвета за добавяне на едно приложение от страна на комисията. Такова приложение ще доведе до по-голяма прозрачност и отчетност. Благодаря и благодаря на докладчика. Аз ви благодаря, господин Гузмал. Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer ao relator. Eh, благодаря, е, господин председател. Благодаря на нашия докладчик за становището, което той е, представи на нашето внимание. Споделяме неговото мнение нашата парламентарна комисия трябва да се погрижи за достатъчно средства във връзка с задачите и целите, които сме си поставили. Особено по отношение на някои от инвестициите в научно-изследователската сфера са особено важни за нас. Така че ние смятаме, че трябва а, да се постараем по-скоро да мобилизираме необходимите средства, като засилим дейността срещу а, избягването на плащането на данъци, прането на пари и други. Същевременно в научно-изследователската, образователната сфера, заетостта и а, климатичните промени не можем да пестим. Макроекономическото равновесие естествено е част от е, политиката на комисията и ние би трябвало да обезпечим е, тази политика с достатъчно средства. Благодаря много. Докладчикът желая ли да каже нещо? Не. Благодаря, колеги, за вашата реакция и Очаквам добро сътрудничество. Надявам се да работим така, че действително да разпределим средствата така, както трябва и както смятаме, че е правилно, съгласно нашите цели и задачи. Трябва да помислим най-вече за е, средствата по младежката гаранция за заетост и младежката инициатива. Е, е, и останалите сфери, които вие споменахте, естествено също. Добре, нека само да ви напомня е, за сроковете. Очевидно, е, няма да можем много да удължим срока за внасяне на изменение. Остава датата 25 юли, но не 12 часа, а 17 часа. Най-вероятно това ще бъде максималния срок. По отношение на бюджетните редове също да бихме могли да като член на ИТРЕ знае, че е, е, има удължаване на срока до 5 септември. Не мога да разбера защо тук няма. Защото при нас предстои да се видим на 4 септември. Това е датата за следващото заседание, така че ще трябва да обсъдим внесените изменения на заседанието. Добре. Четвърти и пети са датите за следващи заседания. На четвърти заседанието е много важно и слушване на кандидата за председател на ЕЦБ, госпожа Лагард. Също време има и други важни точки в дневния ред, както и точката бюджет и така, изслушване, е, е, госпожа Лагард, е, ще обсъдим въпросите и след това ще гласуваме след обед, както по отношение на председателя на ЕЦБ, така и по отношение на бюджета. И така, приключваме с това заседание. Е, благодаря на всички за участието. Желая ви хубава вакансия, тъй като едва ли ще се видим преди това. След една тежка, е, трудна, но успешна кампания е, сме си заслужили почивката. Максимално използвайте времето, за да си отдъхнете и ще се видим отново през септември. Благодаря ви.